Dear colleague, dear colleague, we can start. Драги колеги, нека да започваме. Моля за тишина в залата. Здравейте всички. Казвам добре дошли на членовете на, нашия коми... на нашата комисия и на аудиторите. Надявам се, че всички сте прекарали приятна вакансия. Днес се, се връщаме на училище, така да се каже. Първият учебен ден и продължавам на италиански. Е, разбира се, исках да кажа, че е, имаме един е, доста натоварен следове, така че трябва да действаме доста бързо, имаме много неща да решаваме и след това ще има събрание на координаторите. Веднага искам да кажа още първата точка, че е, при положение, че няма някой да е против, приемаме е, дневния ред. Второ, има протоколи. Ако обаче няма възраж... възражения, да приемем, че сме ги приели от 21-22 юни. А, така, що се отнася до езиците? Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, полски, български, румънски. И благодаря и на преводачите. Председателката е много любезна. Благодаря на нея. А, така, на веб стриминг сме. Искам да ви припомня, че бяха одобрени решенията на координатите от 13 юни. Бяха изпратени на 15 юли. Няма възражения, доколкото зная. Искам да ви дам няколко е, друга информация. Ще е, започна с нещо, което е дребно, но много важно за мен. Знаете, че в моята страна беше, имаше ужасно земетресение, което за съжаление доведе до много жертви, между които и много деца. Искам да ви благодаря. Благодаря на всичките колеги от е, тази комисия, от парламента, които изразиха на нас, италянските колеги, е, солидарност и съболезнование. Благодаря много. Искам да ви уведомя също, че надявам се, че ще се срещна и ще срещнете с е, населението, което бе засегнато от е, това нещастие и да кажа, че ние всички сме много ангажирани в нашата страна и в правителството, и в местните администрации, но също така и Европа се показа много солидарна с това и бяха предвидени фондове за решаване на проблемите. Това ангажира на много колеги от различни страни. Трябва да ви кажа, че ще изготвим една европейска делегация, ще организираме една делегация, която да се срещнем с хората на място и да видим как стоят нещата там. Втората информация е тази, която касае че това, че касае форума в, в Венеция, от Европейска, организиран от Европейската комисия. Знаете, че скоро ще започнат, ще има възможност за всичките колеги от парламента. Това са трите финалиста, са три много хубави филма. Всичко беше... Това мероприятие беше много добре прието. Имаше, има студенти, които участваха в Венеция, бяха много активни. В форума, аудиовизуалния форум, има съответната информация за него, но също бяха, участваха колеги, наши колеги, имаше и дебати за новия финансов инструмент, който се предвижда от Творческа Европа, който привлече вниманието на всички. Знаете, че на 30 септември изтича срока за финансовите помощи, за кандидатиране за участие в този фонд. И другото е темата за ролята, която ще имат кинематографските зали в Европа, не само като за разпространение на филма, като места за но като, също като и места за иновации. Другата информация, която исках да съобща, че на 8 септември ще се състои един семинар, който вече е предвиден от Комисията по културата и Комисията по заедостта. Ще продължат да сътрудничат В е, това ще бъде един съвместен семинар по различни, различни теми и програмата от 20 а, програмата на събитието вече се в, цирку, в а, е, обращение, вече го има. Аз лично няма да мога да участвам, но благодаря на заместника председателя Сетрова, че намери кой да ме замени, е, да мести, така че каня всичките колеги в Комисията култура да участват в това събитие. Друго важно нещо е, тук приветствам доктор Фонтани и други колеги от ЮНЕСКО. Искам да припомня, че днес е Международния ден на, на алфавитизма. Това е една много сериозна програма, която вече беше започната и мисля, че е важно да припомня също и, че това е ден, който е обявен през 1976 е, е, година, която се чества вече 50-та е, 50 годишнина, която а, отбелязваме в областта на грамотяването, четенето е в миналото, а писането е бъдещето. Това е една малка картичка, която е разпространена в залата. Вие всички трябва да имате. Това е възможност за международната общност да отбележи е, изборите, които се състояха. Само още нещо искам да кажа. 75 милиона са отпуснати, а, 75 милиона е, е, възрастни хора е, в света са неграмотни, две трети са деца и жени. И това е една тема, която е, касае също и Европа. Счита се, че днес 122 милиона млади не могат да пишат и най- най-малкото изречение, най-малката думичка, а също това касае и е, голям брой от жените в различни страни. Няк- в някои страни 60% от населението има такива проблеми. Голям брой деца, също много голям брой деца не, не ходят на училище и бъдещето им се очертава доста трудно. Така че ние на този, тази 50 годишна не може да бъдем безразлични към една толкова важна тема и ще намерим начин да работим още по-усърдно заедно с ЮНЕСКО и други международни организации в тази област, но държех да ви благодаря за вашето сътрудничество и да ви кажа, че Знае много добре, че ограмотяването и грамотността е едно основно човешко право. И така, сега предлагам да преминем към гласуването на баланса. Благодаря на колегата Строевски за неговата работа. И ако вече всички имате вашите карти за гласуване, да гласуваме за баланса 2017 година. Е, има и проект за баланс. Това са, за, това са два, различни, две, две различни гласувания. Исках да знае най-напред дали колегата Золески да иска да каже нещо. Не. Добре, тогава може направо да гласуваме. Моля да гласувате. Започваме с измененията. 63-50. Гласуваме 63-50 за против. Това е Дра бюджетари и Аменманс. Имате два документа. Това е, първо почваме с измененията. Така. 63-50. Изменение 63-50 на Коста Моргано. Одобрено, одобрено е това изменение. Изменение 6352. Олфи за, против, въздържали се. Отхвърля се това изменение. Изменение 6393 за, против, въздържали се. Приема се. 6394 за, против, въздържали се, приема се. 63-51 за, против, въздържали се, приема се. 63-53 за, против, въздържали се, приема се. 63-54 за, против, въздържали се. 63-65 за, против, Въздържали се, приема се. 63. 63. 66. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 63, 55 за, против, въздържали се, приема се, 63-56 за, против, въздържали се, приема се, 63-57 за, против, въздържали се, приема се, 63-58 за, против, въздържали се, приема се, 63-59 за, против, въздържали се, проверка, моля го да гласувате електронно. Така, гласуването приключи. Приема се 6. Не, прощавайте, извинява се председателката, отхвърля се. 14 против за 12. 63, 63, 61 за против, въздържали се, приема се. 64, 04 за против, въздържали се, приема се. 64-5-05, въздържали се, против, приема се. 64-6, за, против, въздържали се, приема се. 64-07, за, против, въздържали се, приема се. 64-12, за, против, въздържали се, приема се. 64-08, за, против, въздържали се, приема се. Приема се 63-62 за, против, въздържали се. Приема се 63-63 за, въздържали се против. Приема се 63-64 за, против, въздържали се. Приема се 63-67 за, против, въздържали се. Приема се 63-68 за, против, Въздърж... против, въздържали се. Предполагам, че е отхвърлено, обаче нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласуването приключи. Отхвърля се. 63-69 за против въздържали се е, отвърля се 63-70 Отхвърля се 6371 за, против, въздържали се, отхвърля се 6372 за, против, против, въздържали се. Може би да е отхвърлено, но все пак нека проверим. Моля, гласувайте електронно. Гласуването. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се, извинява се е, председателката. И така, 63-73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-74 за, против, въздържали се, отхвърля се 63-75 за, против, въздържали се, отхвърля се 63-76 за, против, въздържали се, приема се 63-77 за, против, въздържали се, приема се 63-79 за, против, въздържали се, приема се 63-80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-81 за против. За, против, въздържали се, приема се. И така отиваме на 63-82 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 63-84 за, против, въздържали се, приема се. 6385 за, против, въздържали се, приема се. 6386 за, против, въздържали се, приема се. 6387 за, против, въздържали се, отвърля се. 6388 за, против, въздържали се, приема се. 6409 за, против, така приема се, 6410 за, против, въздържали се, приема се, 6411 за, против, въздържали се, приема се, 6400 за, против, въздържали се, приема се, 6415 за, против, въздържали се, приема се. 64.01 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 64.16 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме на 64.03 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 63.89 за, против, въздържали се. Тук ще проверим. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се това изменение. Сега 63-97 за, против, въздържали се, приема се. 63-90 за, против, въздържали се, приема се. 63-91 за, против, въздържали се, приема се. И 63-92, това е последното изменение, за, против, въздържали се, отвърля се. И сега преминаваме към втора, втори документ. Това е Draft Opinion, така изменение, параграф 1, изменение 1, отхвърля се, 2, за, против, въздържали се, отхвърля се, 3,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 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се. Проверка. Изменени 11, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 12 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение за, против, отхвърля се това. 14 изменение за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 16 може да Добре, ще проведим 14-то изменение. Моля, гласувайте електронно.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 докладчик Здороевски, Благодаря, колеги, за свършената работата. И така, ще се бия в... Е, ще се боря за успех на това предложение в е, Комитета по бюджета. Благодаря ви. Continuiamo. Продължаваме. Cari colleghi, ora abbiamo така, драги колеги. Un attimo soltanto perché vorrei vedere. Inviterei subito qui a... Тук ще поканя при мен. Добре, моля да изчакате. В момента се занимаваме с организацията и очакваме тук тримата изследователи, които извършиха проучването за е, творческа Европа, въвеждането на доклада по сега, това е 14 е, юли. Ще проведем дебат по този въпрос. Oh, nice to meet you. Nice to, nice to meet you. И така, както знаете, вече открихме дебата по а, двата доклада за а, При последното последните заседания 13-14 юри. относно резултатите от проучваните, които бяха изготвени и след това е, въпроса за творческа Европа. Имаше някои трудности, разбира се, да съберем всичките колеги, които участваха. И тъй като ставаше дума за последното заседание, където имаше твърде малко присъствие на колегите, е, решихме е, да има такъв общ дебат днес след увода, който направих и да видим кои са положителните въпроси, кои са критиките за приложението на програмата Творческа Европа. Ние решихме, че днес ще може да проведем, да обясним, да представим тези три проучвания, които бяха поискани. Първото Творческа Европа, Европа култура. Това е подпрограма, която най-вече е насочена за, в културната област – и първите опити, които бяха проведени. Професор Елизавета Лазаро, тя извършва тези проучвания. Благодарим за това, че е с нас. Второто проучване Ален Модо, който се занимава с тези неща и много добре я познаваме. Благодарим му, че е тук с нас. Това е един по-задълбочен анализ на творческа Европа в областта на медиите. Това са първите опити от първите две години на въвеждането на тази програма. Ще бъде много интересно да чуем какви са резултатите. Това се базира на един въпросник, Креатив Деск. Аз, Лаура Алментете, ще бъде представена от нашия колега. Третото проучване всъщност Това е едно проучване на парламента. Ще бъде представено от доктор Самуел Ведоси. Вече сме се срещали с него и мисля, че е, ще кажем няколко думи, когато представите вашите проучвания. Ще се спрям някои точки, които миналия път засехме много накратко. И след това ще дам думата на колегите за провеждането на дебата, за вашите изисквания на информация, забележки и така нататък. И след това ще... Заинтересованите депутати също ще участват, разбира се. След това също и комисията сигурно ще вземе думата. Ще бъде интересно да чуем становището. И сега веднага ще дам думата на първия, първата колега, която има 10, десетина минути. Всеки един от, от вас ще има около 10 години за изложението, за да има време за въпроси и забележки. Елизавета Лазаро, най-напред. Добре, нека да започнем с CPRS. facciamo così. Non ho difficoltà... Няма някакви проблеми, така че може да започнем с вас. First of all, thank you to... Добър ден на всички. Не набърт благодаря на госпожа Коста за тази възможност, която ни предостави да ви предложим анализът, изготвен тук в Европейския парламент, като едно въведение. Това е проучване изготвено от службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания, част от ежедневната ни работа на нашата служба с цел намаляване на докладите за изпълнение, които изготвят парламентарните комисии. В този конкретен случай искам който опитваме да представим един анализ на текущото положение, тъй като програмата Творческа Европа вече функционира 3 години и в момента се опитваме да направим един общ обзор на на текущото положение в сътрудничество с компетентните ресорни служби на Европейската комисия. Надявам се техният принос да допълни нашият анализ и за в бъдеще. Тук пред вас виждате няколко а, други примери за подобни анализи, изготвени от а, службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания и в частност от а, службата за оценка на въздействие. Това са доклади, изготвени през последните няколко месеца. Навлизаме направо в, по темата на днешният дебат. Предвиж, пред, предишни оценки на програмата Творческа Европа вече са правени. Започна се оценка на регламента, с който беше създадена програмата Творческа Европа. този документ беше подкрепен с оценка на въздействието през 2005 година, който съвместно с останалите аргументи прави оценка на евентуалните ползи от ам, обединяването на двете до, до този момент разделени под програми култура и медии. Освен това се поставя акцента върху ам, предимствата на създаването на един а, всеобхватен инструмент за финансова подкрепа. Особено в един сектор, в който по принцип се оказва доста трудно да се мобилизират обществени средства. Бяха изготвени и две междинни оценки за двете подпрограми култура и медии. Имаше междинна оценка на програмата култура и част от положителните аспекти, които бяха подчертани, сред които приносът за междусекторно сътрудничество, но имаше и по-критични е, мнения, особено по отношение на частичната липса е, на постигане на резултати в цялостният процес на цифровизация. Същото в някаква степен въжи и за мещината оценка на програмата Медия. Там по-голямата част от критиките беше насочена към нужните бързи реакции на техническите нововведения. Бих искал с няколко думи да се спра на особеностите на нашия анализ в този случай. Той се вписва в цялостната ни работа по изготвяне на доклада за изпълнение, който ще обсъждаме днес. И нашата работа ще допълни работата на колегите от Генерална дирекция ИПОЛ, който ще ви бъде представен след малка. Ще ви представя някои основни характеристики на програмата, които може би е, ще представляват е, предизвикателство за бъдеще. След това ще се спреме и на някои аспекти, които според нас са от особено голямо значение за днешната ни дискусия. Бих искал само да ви припомня, че основната цел на новата стратегия на програмата Творческа Европа беше да се обединят две основни насочености. Едната е че създаването на един общ финансов инструмент, за да се улесни преодоляването на различните предизвикателства, свързани с цифровизацията за преодоляване на все по-голямата разпокъсаност на пазара и също така за да се опитаме да се справим с предизвикателствата, идващи от глобалната конкуренция и засилването, осложняването на достъпа до финансиране, особено за заинтересованите страна, страни и участниците в творческата област. Бяха събрани статистически данни за сектора на културата. Те, разбира се, са ограничени в известна степен, но бяха публикувани наскоро нови статически данни на Евростат за отрасъл на културата. Основаваме се в, в, в частност на докладът ESNet е култура проучването на Европарометър и на Евростат за цялостно състояние на бюджета. Тук основ, това са основните източници на статически данни за изкопването на нашия анализ. е характеристика на програмата Творческа Европа, която беше обсъждана и която със сигурност ще бъде обсъждана и за бъдеще, е създаването на новият инструмент за гаранции за някои този инструмент закъсня, но се оказа, че всъщност това закъснение в известна степен се обяснява с трудности за привличане на инвеститори за един отрасъл, в който възвръщаемостта на инвестициите по принцип е по-бавна. Информацията, която ще ви предоставим днес, ще ви послужи и да започнете да си представя, да започнете да представа за това как ще изглежда средносрочната оценка на творческа Европа, която би трябвало да ни бъде представена от Европейската комисия до края на идната година. В заключение установихме пет критични въпроса, които не винаги е, са обект на критики от наша страна, но които според нас, на които трябва да се обърне особено време, за да се подобри функционирането на програмата Творческа Европа. На първо място, интеграцията на досега разделените сте програми култура и медии, значи също така, че трябва да се съгласува по-добре дейността на две служби на Европейската комисия, които до момента работеха разделно. Това не е някакво невероятно въведение за дейността на Европейската комисия, но в конкретния случай е, тази нова съгласуваност може да доведе до подификателства предвид различните пазарни позиции на двата отрасла, които са обхванати от програмата. Тези два пазара имат различни особености, но ще оставя това за по-нататък пред дискусията. Ролята и дейностите на информационните бюра Творческа Европа също беше поставена под въпрос и под известно напрежение известен натиск. За някои тези информационни бюра трябва наистина да изпълняват само функциите на информационни центрове, но според някои други тези е, бюра Творческа Европа биха могли и би трябвало да играят ролята на катализатор е, за установяване на реалните потребности на участниците в програмата. Особено по отношение на творческата индустрия и културната индустрия. Следващият въпрос е свързан с а, интервенциите и предоставянето на финансови средства в един контекст на все по-големи финансови ограничения. И в този контекст беше поставен под въпрос цялостният бюджет на финансовата схема, с която се обезпечава програмата Творческа Европа. Знаете, че финансовото обезпечаване по принцип трябва да достигне определено равнище, за да се гарантира изпълнението на условието за ефикасност при самото начало на програмата. И още един въпрос, който мен особено много ме вълнува – и който засяга темата за цялостната оценка на програмата. Става дума за системата от показатели. По принцип тази система от показатели трябваше да съпътства програмата Творческа Европа от самото и създаване, но на практика изискването за показатели беше заложена и в регламента, но тази система от показатели все още не е започнала да функционира. Все още се обмислят възможностите за подобряване на тази система, за да можете по-добре да отразява целите на програмата и за да разполагаме ние самите с една по-ефикасна система за оценка и наблюдение на различните дейности, които се осъществяват в рамките на програмата. И последният въпрос, на който искам да се спра и който не касае единствено и само програмата Творческа Европа, но който е от по- общо естество, свързано с обществената подкрепа. Става дума за възможността да се гарантира разнообразието в творческият и културен сектор, като едновременно с това се гарантира и конкурентоспособността на двата отрасъл, които се подкрепят в рамките на програмата. Благодаря ви. С радост ще взема думата отново, ако има въпроси. Благодаря за това изложение, което беше кратко, но анализът беше много интересен. И сега искам да успокоя всички колеги, които се, че всъщност помолихме да се засили малко климатика, защото виждам доста колеги да си веят с листчета. И сега давам думата на професор Лазаро за изявление. Благодаря. Здравейте всички от мен. Благодаря на Европейския парламент и Комисията по култура и образование за поканата да представя пред вас направеното от мен проучване за Генерална дирекция вътрешна политика. Е, заглавието е прилагането на нова е, творческа Европа, е, културна подпрограма и първия опит. Моя колега говори за подпрограмата, посветена на медиите. okay. So, um... и тъй като времето, с което разполагаме, е много ограничено, е, предлагам да се справите с онлайн публикацията, а аз ще представя съвсем сбито основните резултати по-специално искам да говоря за контекста, целта и обхвата на програмата. Ще представя основните резултати и ще направя предложения до Европейската комисия. Вече стана дума за контекста, Става дума за новата рамка на програмата Творческа Европа е, където се обхващат и културата, и медията, и медиите. Е, една програма, Творческа Европа, обхваща две твърде различни сфери. Целта е по-голяма административна ефективност и все пак културата и медиите попадат в ресора на две различни генерални дирекции. Е, така че целта на това проучване е да представи пред вашата комисия информация как се осъществява изпълнението на програмата какви са основните затруднения и пречки, специално за бенефициентите и кандидатите, които в крайна сметка са и крайните потребители на програмата. Като тръгвайки от тук, аз направих задълбочени качествени и количествени анализи на базата на проучване сред националните бюра на творческа Европа, за да добием една първа представа от изпълнението на тази програма, стартирала преди малко повече от две години. Защо е, бюрата на творческа Европа, защото те са местата на връзка, на стиковка между Европейската комисия, държавите членки и крайните потребители. Тоест, те разполагат с възможност за оценка. Да, от своя гледна точка и все пак това е важна гледна точка и предвид изминалото време, а и времето, с което разполагахме за проучването, от тези бюра можахме да почерпим ценна и важна информация. Какво сторихме? Изготвихме въпросник онлайн. И ако обърнете внимание на приложението, към този въпросник. Ще видите, че той е структуриран в 6 раздела, начина по който са организирани работите, основни цети, теми, свързани с бенефициентите, промените за периода 14-17 година, като имаше възможност за отговор чрез избор на отговор или в свободен текст. Основните констатации, които направихме на базата на широкия брой отговори, т.е. статистическата достоверност е гарантирана. 32 от 39-те общо офиса дадоха отговор за страните участващи в програмата, така че наистина получихме подробна информация. И така, под програмата култура се смята за много важна за сферата на културата в и извън Европа. Повечето от офисите смятат, че под програма култура се изпълнява успешно както в светлината на подпрограмата, така и в цялостен контекст. Нагласата е положителна сред културните сфери, въпреки това някои приоритети сякаш са по-критични от други. Ще кажа кои. Основната бариера за изпълнението на програмата са финансови, бюджетни аспекти микроорганизации, по-големи организации от сферата на архитектурата, дизайна и приложното изкуство, аудиовизуалните изкуства са достатъчно добре представени опита сочи, че трябва да се нуждаем от насърчаване за участие в програмата с препани камъни от финансово естество, както кажа. Според националните бюра на програмата Творческа Европа, най-добре са представени възможностите за трансгранична мобилност на творчески личности, изграждане на капацитет за трансгранична дейност и по-специално европейските платформи. Продукция на художествени и културни дейности, постигане на сериозни трайни партньорства между координаторите и обекта на координация. Впрочем, това се смята за един особено удачен компонент и все по-голям европейски ангажимент от страна на участващите организацията. Това са плюсовете на подпрограмата. Сега за слабостите, реални или относителни на изпълнението развитие на аудиторията, укрепване на професионалния капацитет, специално европейските мрежи, трябва да се види, че няма достатъчно ограничаване от свободна, от европейската платформа. Това, това трябва да се обърне внимание от Европейската комисия и след това подпомагане на разпространението, представянето и превода на европейска литература и е, е, е, за жалост европейското културно наследство разпространението на резултатите и следваща слабост се оказва постигането на баланс между достигнатата аудитория и дългосрочния характер на проектите. Накрая, малко препоръки. Комисията трябва да помисли за консолидация на приоритетите и други аспекти да се подпомогнат приоритетите и други аспекти, които не се изпълняват достатъчно под увеличаване броя на крайните потребители, кандидатите, чрез увеличаване, да речем, на бюджета а, и търсене на по-реално представяне на всички културни сфери, е, разпространяване на успешната информацията за постигнал успех и за разпространение на удачно ноу-хау е, по-нататък консолидация на постигнатите подобрения, особено по отношение на упростяване и изпълнение и накрая, но не по значение, по-тясно приобщаване на националните бюра в вземането на решения, включително по-добре, по-добър обмен на информация и опит, защото, както знаете, близо половината от тези звена, от тези бюра са работят с медиите. Благодаря. Е Благодаря. Знам колко е Трудно да се синтезира за малко минути един такъв важен труд. Разбира се, ще има сигурно много въпроси. Много въпроси бяха разгледани в това значително проучване. И сега давам думата на колегата за програмата, свързана с медиите. Благодаря, госпожо председател. Сега малко ще говоря на френски, да се възползвам от удобствата на Европейския парламент. А, моята презентация обаче е на английски на PowerPoint. Няма да се спирам всичките елементи и въпроси, които бяха е, подчертани от колегите във връзка с времето, с което разполагахме за да извършим това проучване. Така че ще представя колкото може по-бързо контекста, при който работихме, методиката, която се приложи, първите резултати от е, предложенията, които бяха разгледани и основните резултати на проучването, което извършихме, както и заключенията. Първото, което трябваше да направим, е да разберем каква е тази програма, какво е различава от предишната, която беше започнала 2014 година, която обхващаше медии и култура, но също така и други въпроси. Целите на програмата бяха горе-долу еднакви, поддържане на културата, създаване на аудиовизуални средства, като се финансира разпространението, дистрибуцията е, и така нататък на документални анимационни филми и други, също и видеоигри, фестивали и кинофестивали. Е, една новост беше допълнителни въпроси, Има малък проблем. Тук с PowerPoint. Voilà, donc les principaux... Euh, Основните по изменения Извинете, може би твърде бързо вървя. Е, в общи линии бяха повторени основните е, принципи, като е, пилотните проекти, първоначалното обучение, след това един, една сфера eye to eye, която касаеше основно финансовите въпроси, но бяха добавени и други редове, като развитие на, а, на аудиенцията и гаранционен, гаранционен фонд. Тази промяна доведе и до нови бенефициенти. Разбира се, всичко, което касае развитието на слушателите, на публиката, Методиката, която приложихме, е същата като тази, която приложи Елизабет. Ние се съсредоточихме върху Медиадеск. Изпратихме един анонимен въпросник, т.е. накрая на проучването ние не знаехме, освен разбира се за някои случаи, е, не знаехме кой е отговорил. За нас това беше основно изискване, за да видим какви са, каква е връзката с изпълнителната агенция и Европейската комисия. Имахме 32 отговора, но е, за Медиадес, които обхващат ня... няколко страни, Испания, Франция и други, Англия, е, те можеха да отговорят или за страната, или да оставят Медиадес да отговори на тяхно място. Така че получихме 32 отговора, които обхващат 83-35% от медиа деск. Някои обаче ни не отговориха на нашия въпросник. Въпросникът се състоеше от три групи въпроси. Отношенията, как се приема изменението, отношенията с комисията и агенцията – основните инструменти, които са предоставени на разположение за програмата медии и основните резултати, но също така измененията, които бяха, които, които желая медия деск. 220 страници отговори, които са приложени към нашия доклад, но всеки може да ги види. Първите резултати на след две години бяха получени на основата на всичко, което, с което разполагахме на сайта на Творческа Европа. Имаше някои липси, разбира се, имаше някои частични резултати, но вече разполагахме с доста информация. Имаше около 1800 досиета, които бяха внесени. Но все пак получихме доста много цифрова информация. 1800 досиета бяха въведени, като принципът на едно досие е, касае развитието, дистрибуцията или отделни проекти. И резултатите, които имаме на тази табличка, искахме да ги сравним а, между различните досиета, внесени от различните страни и да се сравни с броя на проекти, които са подкрепени вследствие процедурите. И тук има доста много изненади, защото виждаме, че основните страни, пет страни, обхващат около 60% от участието. Има една група страни, втора група страни между 50 и 60% и основната група с страните, които са под 50%, с някои изненади, разбира се. Виждаме тези две страни, които са най-отдолу. Са и Италия, 26%, извинявам се на председателката. И Англия с 28%. Но виждаме, че Франция и Германия също е, са в тази част на досиета на страни, които не са взели особено участие в тази програма. Основните заключения, до които стигаме, са отношенията с Европейската комисия и агенцията, инструменти, които са предоставени на Медиадеск и на потребителите и това, което МедиаДеск казва за различните сфери на подкрепа. Що се отнася до отношенията с Европейската комисия и агенцията, и генералната дирекция, една обща забележка. Това, това беше една битка между два свята, културата и медиите. Ще видите тук, че е, това са заключения, но те са представили по-скоро като препоръки, защото идваха директно от медиадеск много, съществува много документация, която е изготвена от Медиадеск. И тази документация обаче никога не се използва и не се използва напълно от агенцията и от комисията, но идеята е всички да могат да я ползват. Често съм чел във въпросниците, че много, много нови медиа диск са се загубени малко в приложението на тази програма и имат нужда да им се разяснят някои неща. да говорим с тях. Това беше основното така, изискване на Медиа Деск. Те наистина участваха така с желание в програмата, но ние е, но идеята е да засилим комуникацията между агенцията и е, генералните дирекции, за да избегнем този програма да създава проблеми. Повече информация по приложенията, които са успешни, дори и тези, които не са успешни. Това е голямата разлика спрямо миналата програма, където Медиа Деск разполагаше с резултатите и можеше да обясни изводите, които са направени. Развитието на прозрачността на оценките и обнародване на резултатите от оценките и процедурите по селекция по-добро сътрудничество би трябвало да бъде насърчавано за обмен на добрите, между, на добрите практики, нещо също, което се появи във всичките въпросници. Няма органиграма на агенцията и никой не знае с кой да се свързва, защото всичко става чрез имейл и а, тази анонимност а, убива добрата комуникация и няма много често а, действителни срещи с комисията. Ще се опитам да бъда още по-бърз. По е, инструментите общ, в общи линии са удовлетворителни, но портала на участниците е, трябва да бъде развит и е упростен, е, защото трудно се ползва. Е, процедурите, приложенията във връзка с процедурите са винаги много сложни. Има проблеми с терминология и някои други. Терминологията, която се използва от различните участници, агенцията, комисията и други. И системата на автоматични отговори не е съвсем задоволителна. Така че По отношение подкрепата, програмата се счита за недостатъчно гъвкава и недостатъчно качествена тази система с точките се използват много медиадеск. Тези автоматични точки привилегироват малките и средните страни, като с тази точкова система се придобива по ясна представа. Тази система, точкова система, според Медиадес, привилегироват теоретично малките страни, но резултатите, така както ги видяхме в табличката, по-скоро привилегироваме средните страни. Е, в тези страни съществува все пак е, системи за подкрепа на аудиовизуалните средства. Така че тази система е доста порочна, води до, е, до ефекти, които противоречат на конкуренцията и основният въпрос, който беше зададен. Също така има проекти за тези е, crossover projects, които много затрудняват нещата. Програмата се счита като е, подходяща за сектора и за нашите нужди не е много структурирана, много сложна, но вече беше казано, че има какво да се желая, може да се подобрят нещата. Освен това и е, продължителността на оценките твърде дълга. Много професионалисти се оплакват от това. В сравнение, например, с е- евроимажа, където е, оценките са по определено време, в никакъв случай е, не толкова голямо. И така, все повече страни е, участват в е, тези програми, но за съжаление бюджета не отговаря винаги на изискваните. много хора са недоволни, защото се отхвърлят доста проекти. Това е което иска да кажа съвсем набързо, госпожо председател. Благодаря мисля, че това бяха три много интересни анализа, много синтетично представени, но а, то, тези документи на PowerPoint разполагате ги в този вид, а също и на масата ги има на хартия. Ако се, сте заинтересовани, може, разбира се, да задълбочите въпроса. Искам да благодаря веднага на, на колегите а, има вече колеги, които поискаха да вземат думата. Имаме малко време. Окей, okay. abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Имаме около четвърт час и давам думата на колегите. И най-накрая ще кажа аз нещо на заключение. Моля, само искам да кажа две нещо, две неща накратко. Казахте нещо много важно, което всички вече сме го казали през заинтересовани хора, пред комисари и други. Вярно е, че по културата и а, образованието вече а, е въпрос, който е повдигнат пред много държавни глави в тази комисия. Върви се към увеличаването на ресурсите за тези програми, което е добре, които и още нещо. Индекса на успех на проектите в програмата Култура е 20%, но в някои, по някои линии, примерно сътрудничеството, всичко е 11%, така че има много сериозно изоставане в този сектор. По програмата Медия е, вече има една история, която 56% е от бюджета Има е, възможност да се подобрят нещата и се получат добри резултати, но сме само на 43% отговори на проектите. Казвам го и друго, което е важно, което казах в уводните си думи. Има предложение за регламент от страна на парламента да се търси баланс между големите, малките и средните страни, но разбира се този автоматичен метод, който може да изкриви е, действителността на аудиовизуалната ситуация в Европа. Но за сега много не се прилага достатъчно гъвка от тези програми. По този въпрос трябва да се работи. И да, до... накрая ще кажа още няколко думи, но започваме с колегите. По една минута на човек. Започвам с Хамер Еверт. Хамер Еверт. Иванс. Прего. Äh, Благодаря много. Времето ни е кратко, затова е, съвсем накратко при оценката наистина трябва да помислим дали да продължим да поддържаме свързани тези две програми. Очаквания синергетичен ефект всъщност е, не е на лице, не се забелязва. Това първо. Второ, подпомагане предимно на големи проекти. Мисля, че е грешка. Може би е по-добре да помислим за по-добре да подпомагаме малки проекти, крупни проекти, не значи непременно видими проекти. Непрекъснато го се говори за липса на прозрачност, при подпомагането на проектите, как се дават точки, на каква база, как се стига до положителен и отрицателен отговор. Мисля, че тук има още какво да се желае. И особено в програмата Култура трябва да поставим акцента върху творческите дейности, но тук някакси класическата сфера на културата, културата потъва. Питам се, е, вашия опит същото ли сочи? Пролича ли това при вашите проучвания? класическата сфера на култура, подпомагане на творци някакси като че ли намалява и очевидно се отслабва и подпомагането на мрежите. А именно подпомагането на мрежите бе особено важно за нас като Комисия по култура, защото подобни мрежи дават наистина устойчиви резултати. Dziękuję pani przewodnicząca. Właściwie będę... Благодаря ви, госпожо председател. Ами всъщност ще повторя казаното току-що от колегата до голяма степен. Не напред, разбира се, бих искала да благодаря на нашите гости за техните представяния. Съм докладчик в Сянка и бих искала да изкажа позицията си за сливането на двете дяла култура и медии и какви мерки трябва да предприемем, за да може това сливане да се превърне в успех. Втори въпрос. Спомената беше финансовата подкрепа за подпрограма Меди и споменахте системата, която функционира в момента, която не се смята за достатъчно ефикасна. Как можем да променим тази система, за да бъде тя по-прозрачна и по-ефикасна? И още един въпрос. Как можем да подкрепим малките и средни държави в Европейския съюз, за да могат те да отразяват културното разнообразие? Благодаря ви. Колегата Шойдо има думата. Благодаря ви. Аз също бих искала да продължа в същата линия, като казаното от колегите. На първо място, каква е добавената стойност на сливането на двете подпрограми в една програма Творческа Европа? Смятам, че е важно да се направи оценка на настоящото положение. Смятаме, че програмата стана по-малко прозрачна и от сливането на двете програми няма видим положителен резултат. И е важно това да се отбележи в контекста на по-доброто освояване на средства. Оказва се, че тази програма осложнява доброто разходване на средството, защото смятам, че трябва да обмислим реформиране на програмата, за да стане тя по-проста и лесно разбираема. А по отношение на методологията, съсредоточихте се върху връзката с националните бюра. Аз лично имам много добър опит с Националното бюро в Чешката република, затова не съм изненадана, че там равнището на освояване на публична подкрепа е доста високо. Съгласен съм, че трябва да се опрости подкрепата за малки проекти в областта на културата и че трябва да се засили участието на националните бюра. Съгласен съм с този подход. По този начин ще разполагам също така с повече информация и по-лесно ще можем да реагираме. Бих искала да задам един въпрос. Имаше предложение националните бюра да вземат участие в процеса на взимане на решение. Какво е вашето мнение? Аз смятам, че имаме нужда от обратна връзка с тях, но имате ли други конкретни предложения? Освен това, съм съгласна, че би трябвало да се съсредоточим върху по-малките проекти. Нека също така да не забравяме и да не пренебрегваме обмен на служители от културни институции, включително и на замъци. Благодаря ви. Медзо колега Джули Уорд. Джули Уорд. thank you very much. Благодаря ви. Ще бъда съвсем сбита в изказването си. Прекарах уикенда с 150 различни творци и активисти в културния отрасъл в контекста на проектът Тандем, който е един проект за културен обмен, който самият аз участвах като менеджер в сектора на културата преди 5 години. И а, всичките споделиха проектите, които подготвят, споделиха с нас своите идеи и трябва да ви призная, че Творческа Европа е последният орган, към който тези творци са склонни да се обърнат за финансова подкрепа. И смятам, че трябва да направим нещо по въпроса, защото проектите, които те предлагат, могат да се превърнат в една съкровищница, която да пази ценностите на Европейския съюз. Това са прекрасни проекти, които би трябвало да носят логото на Европейския съюз. И аз много се натъжих, когато всички тези творци казаха, че ще се обърнат, че биха се обърнали към творческа Европа, само в крайен случай, защото е толкова трудно е, да се подготвят кандидатурата. Трябва да разрешим този проблем, ако искаме да участваме в най-качествените проекти, които ще осъществят творците в Европа, защото те, те не че ще ги осъществят, а ние няма да сме част от това, което ще е много жалко. Благодаря, Уиджи Морганов. Благодаря. Съвсем накратко исках да попитах доктор Дос във връзка с е, показателите. Мисля, че това е нещо много важно. Струваме, че новата програма, е, показателите на новата програма не са оперативни и ако са оперативни, явно има някакъв проблем с а, мониторинг. Така че ще ми бъде много интересно а, да ви да кажете тези въпроси. И втория въпрос е за професор Лазаро. Става дума за бенефициентите и сектори, различните сектори. Струва ми се, че тук би трябвало да има някакво позоваване на комисията и да разберем какъв вид корекции, какво трябва да се направи, за да се подобрят нещата. И най-вече съм много обезпокоен от... А, струва ми се, че ако се идентифицираме на позицията медиа деск, говорим, нали, стана дума за някакви порочни механизми. Това ми се струва много а, така силна дума и не може да не се притесняваме на равнище комисията. И, като се говори за прозрачността, за сложността и е, противоречивостта на резултатите. И това е един сериозен проблем. Разбира се, и, има и въпрос свързан с баланса, но ще остава все пак възможност и на другите колеги да зададат въпроси. Okay. Um, a... Благодаря ви. Аз имам въпрос а, за госпожа професор Лазаро за подпрограма Култура. Изненадана бях, че насърчаването на, на езиковото разнообразие в културното наследство е една от най-слабо изпълнените дейности в тази програма. Всички знаем колко важно е циковото разнообразие в това отношение и нееднократно сме обсъждали как можем да подкрепим успешно подобни проекти. Разбирам, че тази тема вероятно ще бъде засегната в цялостния доклад, но имате ли за се... от сега някаква идея на какво се дължи тази тенденция и какво е положението с малцинствените езици? Благодаря на всички за изявленията и сега искам да попитам комисията дали иска да се изкаже, също агенцията. Мисля, че по 3 минути за агенцията или е, комисията. Но имахме много, е, много интересно изложение. Моля комисията. Так. Thank you. Благодаря. Здравейте всички. Е, ще говоря от името на генерална директ Connect да, култура, тъй като ние координираме. Колегата а, от Генерална дирекция Connect ще вземе думата след малко. Нямаме много време. На първо място благодаря на Европейския парламент за инициативата за тези проучвания, които са много своевременни и много ценни за нас, тъй като ще бъдат отразени направо в средносрочния преглед на тази програма. Те ще бъдат изключително ценен принос към нашата работа за подобряване на програмата през втората половина от проекта периода на изпълнение. Няколко въпроса бяха поставени. Първо, обединяването на програмата програмите и опита от последните години и половина. Бих казал, че въпреки е, е, обикновените затруднения предвид е, участието на две различни генерални дирекции и ресорни еврокомисари, аз мятам, че това е взаимно обогатяващо за програмите, защото от страна на културата ние имаме много тясна връзка с програмата за единния цифров пазар, а от друга страна и цифровия единен пазар има много пряко отношение към културата. Не говорим само за техническите аспекти, но и за защита на интересите на творците. Така че при условие, че продължим заедно да управляваме програмата, това на солидна основа това ще доведе до добър резултат. Много се говори за бюрата и те имат съществен принос за това и проучване. Мисля, че наистина имаме късмет да изградим, защото притежаваме пълна мрежа във всички участващи страни. Виждам, че във вашия въпросник се проличава, че те са ентусиазирани и амбициозни. И все пак техните възможности не са неограничени по отношение на идеята и на правното основание на програмата. Те не могат да участват в процеса на вземане на решение те се финансират 50% от програмата с 50% съфинансиране на държавите членки. Те са част от тяхната административна система. Те имат задачата да подпомогнат кандидатите за постигане на много качествени проекти но те ни подпомагат с информация, с разпространение на информацията те участват активно, но не са част от европейския процес на вземане на решения. Следващото, което искам да кажа е много важно по отношение на показателите, оценката и мониторинга на програмата показателите са част от правното основание, но програмата се развива и те в тези показатели в един момент вече не съвпадат с начина на изпълнение програмата. Така че в средносрочния преглед ние разглеждаме и тези показатели. Това ще стане факт когато получим първите резултати от проекта проектите, финансирани по програмата. Така че същинския мониторинг ще започне от 2017 година. Тогава ще можем да подплатим монитора с истински показатели, които отговарят и на актуалното състояние на програмата през последните години. Имаше въпрос за това как съчетаваме гаранцията за многообразието в Европа и подпомагане на конкурентно покупната способност. Това е част от идеята на програмата. Това е заложено от законодател, със законодателите от самото начало. Това са две страни на един и същи медал. И трябва да продължим по този въпрос. Сега ще спра до тук и нека чуем колегите. Председателката, имате думата, продължете. Благодаря. Няма няма да повтарям вече казани неща, само ще допълня казаното от колегата. Нека да изясня как стоят нещата за европейската сфера. Има известен смисъл на положителна дискриминация в полза на страните с по-малък капацитет. Това е съгласно член 5 от регламента за творческа Европа за равни шансове. Системата е проверена, следи се непрекъснато от комисията в тясно сътрудничество с държавите членки. И сега констатираме някои неочаквани резултати. За това, заедно с държавите членки, трябва да внесем корекции. Именно за това създадохме е, работна група на програмния комитет за творческа Европа. Проведено е вече едно заседание. Групата ще заседава толкова пъти, колкото е необходимо за постигане на резултата защото резултатите трябва да намерят отражение в програмата от 2018 година. Резултатите постигнати с държавите членки, ще ви бъдат представени за гаранционния инструмент. Каза се, че гаранцията е влязла в сила с закъснение, което не е много вярно. Нямаше кредити, но ние започнахме през 2016 година. Поради това просто нямаше пари едва през 2016 година разполагахме с средствата през юли съгласно Европей Европейския инвестиционен фонд. Първите средства ще бъдат предоставени в края на тази година. Това ще, а когато това стане факт, ще станем свидетели на най-бързото прилагане на финансов инструмент. Бих казала, е, че тази липса на кредити ни позволи внимателно да подготвим нещата за, творческите индустрии и бенефициентите. Полагаме максимални усилия е, в това отношение. Организираме 10 е, събития на 10 различни места с активно участие в тези събития. Благодаря за важното уточнение и сега да чуем господин Чер. Благодаря. Аз съм директор на агенцията, наричам се Брайан Хопс. С радост работим с Комисията за разпространение на информацията, що се отнася до включването на националните бюра в процеса трябва да положим усилия да няма конфликти на интереси. Ние подпомагаме кандидатите в процеса, но едновременно с това ние залагаме и на обратната връзка, която получаваме. Разпращаме въпросници чрез бюрата, за да разберем какво затруднява участниците, да внесем уточнения за тях и да подобрим нещата. Предстоят нови срещи за обсъждане на резултатите. По самия процес ускорихме процеса от 4,2 на 3,9 месеца. Е, припомням, че срока по финансовите разпоредби е 6 месеца. Освен това, специално по програмата Медия даваме информация на кандидатите, насърчаваме тяхното ние обмен на информация с националните бюра, защото по този начин можем да оценим по-добре резултатите. С колегите от комисията и баланса между големи и малки проекти, ние смятаме, че големите проекти притежават критична маса на отражение, но разбира се и малките не бива да се подценяват. Що се отнася до липсата на органиграм на комисията, ние внимателно следим отговорите. Системата ни НИНК работи много добре, но съм съгласен, е, че е хубаво да сме наясно за какво говорим. Така че ще даваме по-подробна информация на нашите колеги, участващи в програмата. Благодаря. И съвсем за кратък отговор. Нашите експерти имат думата, моля. Реса. Thank you. Uh, Благодаря. няколко отговора от моя гледна точка и по програма Култура. Те са твърде различни и получаваме и различни отговори на нашите въпроси е, от гледна точка и на националните бюра нещата се оценяват различно. Е, творческия подход наистина е важен. Можем да проявим творческо и в, творчество и в преосмислянето на някои програми и начини на работа. Защо не? За да подобрим подкрепата за някои области, които са важни, като споменатите вече е, културно наследство, литература, езиково, езиково разнообразие. Творческия начин на мислене може да отвори нови възможности за ново използване на тези толкова установени сфери е, чрез нов е, творчески подход. По отношение на препоръките, да става дума за моите препоръки на базата на качествен и количествен анализ и информацията от националните бюра на Творческа Европа. За показателите, да, те са важни. Ние също работим в университета много по, сериозно по тях. И стараем се да прилагаме показатели по отношение на данните. Може би също ще бъде важно да обменяме повече информация, разбира се, спазвайки изискванията за поверителност. Същото се отнася и за творческа Европа. Да много постигнем. Надявам се, че с това отговорих е, на своята част от въпросите, така да се каже. Сега да чуем и другите отговори. Малко допълнение по повод показателите. Аз съм сред хората, които смятат, че е, показателите винаги са едно приближение на по-сложна обективна реалност. Трудно е понякога да ги овладеем. Тук моето усещане е, че системата от показатели е пряко свързано, това го и чухме участие от колегите от комисията по време на нашите заседания. Показателите на творческа Европа бяха обсъдени много късно в хода на приемане на регламента и късно влязоха в сила. Аз лично, за да запазя оптимистичния поглед, смятам, че преразглеждането на показателите не е само дискусия за дееспособността на системата, но и дава възможност за по-добро разбиране на обективната цел на програмата. От една страна ще разберем по-добре нуждите на бенефициентите, за които работим, а от друга страна тук бих се върнал към ролята на националните бюра тази, това е възможно за тяхното по-пряко привличане в работата, както каза господин Морган, да постигнем ефективна система на мониторинг и по-добро използване на програмата от участниците. Eh, eh, Съвсем накратко по третата част откакто аз познавам програмата Медиа, аз я знам отдавна, е, общо взето е, е, сме имали успех. Колкото повече участници, толкова повече одобри, одобрение. Наистина се, е, има все повече хора, които кандидатстват за финансиране. Това да, това създава затруднение. Второ, автоматичната Банковата система може, носи преимущества, разбира се, но малки, средни, големи държави, според мен това не, не е необходимо да търсим някакво хомогенно решение. Това е наблюдението ми. Много страни в Европа имат различни системи, които взаимно се допълват. Има национални, регионални, понякога местни системи, фонд фондове, за фондове на копродукции. Над 200 фонда за финансиране на копродукции има в Европа. И подкрепата е различна. Има страни, които се смятат за малки, като Люксембург, например, които обаче в сравнение с Швеция, Дания, Франция имат много сериозни фондове. Е, така че тези категории, големи, средни, малки, са все по-трудно различиме. Нека да отчитаме възможностите, които се предоставят в отделните страни. И третото, което искам да кажа, тази сфера се развива, цифровото разпространение в сферата и на телевизията се променя непрекъснато, но сега имаме много сериозна международна конкуренция, Амазон и други. Е, е, тук става дума за програми, е, които ние не бива да забравяме. И нека не забравяме, че съществуват все повече възможности за разпространение, да речем, на телевизионни програми studi che avete presentato sono, saranno di grande interesse, prima di tutto per me come... Това, което чухме, бе много полезно но е, нека да имахме възможност да чуем е, за да докладчиците и докладчиците За първи път в парламента се изготвя такава програма. Но очевидно има доста какво да се каже за взаимодействието с комисията. За първи път е, чухме подробна информация от комисията. Благодаря на всички за дадените отговори за участието. Иска само да кажа, че оценяваме факта, че имаше такъв много откровен обмен на виждания, много сериозен обмен. Темата за интеграцията, все пак да припомня как беше историята, председател на комисията искаше много силна интеграция, мърджинг програм – и парламента пожела е, в известен смисъл да има малко по-добра -по разграничимост на е, отделните аспекти. Така че тук вече говорихме и миналия път този въпрос, че за интеграцията. Двете е, комисари, двамата комисари, двете дирекции върват в различна посока, но Самия факт, че се направено и е направено усилие да се, за сближаване, трябва да намерим начин да комбинираме това, което е а, политически резултат, който а, е много по-чувствителна дирекцията към темите, свързани с, комис... с културата, отколкото беше преди. Ако не беше, разбира се, този диалог. А от другата страна, за управлението, това е една тема, с която трябва да се справим по някакъв начин. Важният въпрос, е, доктор Рикалде, за който говори, не може да отиваме отвъд това, което определя пазара. Так. Не трябва да се намалява културния капацитет и артистичното производство, кинематографското производство. Е, има проблеми свързани с, също с прозрачността на управлението. Е, е, имаше известна критика на тази система на оценка. Също бяха направени усилия, но смятам, че когато вие сте прави, правната основа не признава Хайдеск на бюрата такава инструментална роля – е, всъщност ролята играят държавите членки. Е вярно, че това, което е, е, е, важно е да, бъд, да въведем повече взаимна отговорност и да разсъждаваме в смисъл на повече синергия. И да бъдем по-често уведомявани за всичките избори, които се вземат. И друг въпрос, който беше зададен от много колеги. Не става дума за мал, само за малките проекти. говорим също и за въпроса за чувството, е, че думата иновация не се е свързва много често с това, което е, е приемствеността, засилването на културните артистични проекти. Те е, мисля, че вече доста много казах и въпросът е да си даваме сметка, че тези теми, които сме разглеждали, искаме да задълбочим всичко това с вашата помощ. Благодаря ви много. Трябва да минем, за съжаление, бързо на друга тема. Благодаря за вашето присъствие и се надяваме пак да се срещаме. al prossimo punto dell'ordine del giorno. следващата точка на дневния ред. презентацията от страна на колегата доставчик е, Мария Тереза Хименес Барбат, която е тук. Обмен на виждане за въвеждането на е- Европа за гражданите това е един, едно проучване, което беше извършено. Да се надяваме, че ще останат колегите, докато стане тази смяна тук на колегите, които ще дойдат до мен. И така, приключихме. Това е. Приключихме с разглеждането на тези три важни програми, годишни програми.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 Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, аз съм докладчик по изпълнението на програмата Европа за гражданите, която има за цел да структурира диалога между институциите, органите на гражданското общество и местните и регионални власти. В настоящият контекст програмата за 2014-2020 година предвижда финансова подкрепа за редица проекти, включително и побратимявания и проекти свързани с общата историческа памет в Европа. Нашата цел, отново повтарям, е да засилим ролята за европейско гражданство при процеса на интеграция на хора с различен происход, които се стремят към споделянето на общи ценности. Но този наш идеал е поставен на все по-голяма заплаха и се сблъсква с сериозен скептицизъм от страна както на гражданите, така и на политици от различни политически тенденции. Ето защо нашата цел е да мобилизираме колегите, които все още споделят нашият идеал и да да обединим онези, които са разочаровани в момента. Ще ви дам три конкретни примера. Сред организациите, които подкрепяме финансово, е една организация, която представлява онлайн издание, което което предлага информация на 6 език, разработена от поколението на граждани, участвали в студентската програма Еразъм. Тази платформа почна да почне да функционира още преди повечето водещи издания да излязат с онлайн версии и тази платформа беше създадена от хора, които са се срещнали в рамките на своят студентски обмен в Еразъм, по Еразъм в Страсбург. Вторият пример е една мрежа в три държави и членки, чиято цел е да обедини организации, работещи за създаване на общо европейско гражданство за борба срещу расизма и антисемитизма, дискриминацията въз основа на а, расата и отричането на геноцида в Европа, в Испания. В а, моята страна, в Валенция, през 2015 година започна проекта за интеграция на мигрантите и беженците в Европа чрез побратимяване на европейски градове членове. Този проект се осъществява под егидата на 8 града в Испания, Франция, Италия, Белгия и други държави. Така че, както виждате, в началото започва с между два града, но зад тази обща проект се извършат много важни интересни дейности. Много добре се запознах с този проект. В продължение на месеца го следя. Също така изслушах мнението и на представителите на комисията и на бенефициарите. Тази година конференцията по програмите се проведе в Барселона и под наслова Европейско гражданство през един период избивстващ от предизвикателства. Благодаря на докладчите в Сянка за отличното сътрудничество. Убеден съм, че те ще продължат да си сътрудничат с мен също толкова успешно, за да направим една добра оценка на тази, изпълнението на тази програма. Благодаря и на гостите ни, които ще представят две много важни проучвания. Едната беше изготвена от службата Б, а втората от службата на ЕБ за парламентарни изследвания. На първо място бихме искали да излежем с препоръки за реформиране на стратегията за комуникация. Много е важно на тази програма да стане по-добра, по-добре позната в Европа, чрез засилване на присъствието и в социалните мрежи, например. Трябва също така да постигнем по-добро сътрудничество и по-добра съгласуваност между различните програми, които вече съществуват на европейско равнище чрез правителната дейност на бъдеще за Европа. Бихме искали също така да разширим програмата чрез нови проекти за справяне с предизвикателствата, засилване на европейското гражданство, засилване на програмите за попътимяване на градове в рамките на Европа и отделно с, с цел засилване на културният и друг вид обмен. Също така се съсредоточаваме върху проектите, които бяха създадени в контекста на европейската памет. Европейската памет би трябвало да се основава на нашите светски ценности, които гарантираха мира и просперитета в Европа. И стигам до нашите котливия въпрос, свързан с програмата, а именно бюджета финансовият план за периода 2014-2020 година предвижда близо 125 милиона евро, което на практика е значително е, намаляване с 13,64% в сравнение с предходният програмен период. И ние в Европейския парламент настояваме за увеличаване на бюджета, за да можем да обезпечим най-интересните проекти. И за да може тази програма да се ползва със същата подкрепа като Еразъм и Еразъм Плюс. Също така си дадохме сметка, че през е, последните две години програмата вече е достигнала до 1 милион европейски граждани. Давате ли си сметка, че през е, последния период 2007-2013 година програмата е стигнала пряко или непряко до 7 милиона европейски граждани, което е огромно богатство за всички нас? Дами и господа, европейските ценности и интегрирането им в един общ проект донесоха този период на мир, богатство и просперитет. Много се говори за тези ценности, но когато говорим за европейско гражданство и интеграция, без да осигуряваме съответната адекватна подкрепа за тях, очевидно, че думите ни си остават на празно и не можем да се задоволим с празни думи. Имаме нужда от истински стабилен съюз на европейско равнище. И затова трябва да се постараем да превърнем добрите си пожелания в реалност. А това е единствената програма, която пряко се обръща към гражданите. Ето защо трябва да осигурим по-силна финансова подкрепа за тази програма и разчитам на подкрепата на всички ви за предвиденото поискано отвояване на бюджета. Много ви благодаря. Благодаря ви за това отлично изложение, скъпи колеги колеги. Бих искала да ви припомня, че доклада ще бъде представен на 10 октомври, а гласуването в нашата комисия ще се състои на 10 декември. А сега ще дам думата на нашите експерти, които са изготвили проучванията. Най-напред госпожа Еселя, която представлява службата на Европейски парламент за парламентарни изследвания. Много ви благодаря. Благодаря ви за поканята да се изкажа днес пред вас и да представя основните изводи от доклада за изпълнението на програмата Европа за гражданите 2014-2020 година. За мен е удоволствие да бъда днес тук сред вас. Също така ми се струва, че е много добре и е много важно да обсъдим тази програма и да споделим някои от изводите си с вас. Колегата преди мен вече спомена какво представлява нашата служба, службата на Европейски парламент за парламентарни изследвания, каква е нашата мисия. Моят доклад, надявам се, е да бъде полезен за изготвянето на доклада за изпълнение, по който работите тук в момента в вашата парламентарна комисия. Изготвих този доклад през последните няколко месеца в подкрепа на дейността на вашата комисия и той предоставя първоначален анализ на силните страни и слабостите на настоящата програма Европа за гражданите в нов... и новата структура. Също така правим някои предварителни изводи и препоръки. При изготвянето на доклада програмата функционираше едва от близо две години, което не е достатъчно време. Т.е. не бива да забравяме, че сме в много начален етап на прилагане на програмата. Съвсем накратно бих искала да се спра на предишната програма Европа за гражданите и в частност да подчертая някои постижения и някои слабости на тази програма. От Последващата оценка на Пътната комисия за програмата беше публикувана през септември 2015 година. Като цяло, предишната програма беше оценена като успешна. Целите и достиг... дейностите по нея бяха определени като удачни. Програмата се различава от други програми по отношение на своето приложено поле, цели и целеви групи. По отношение на европейската добавена стойност на програмата. Изводът от оценката е, че тази програма е направила възможно осъществяването на проекти, които няма без тази подкрепа да бъдат финансирани. Също така стигнахме до извода, че последващите действия и финансирането са от съществено значение за постигането на дългосрочни резултати. Или казвам с други думи, казано, надежни проекти не постигат очакваните резултати поради недостатъчно добре изготвени планове за последващи действия. И също така се стигна до извода, че ефективността на програмата може да бъде увеличена, ако се съсредоточим върху проекти, които се ръководят от гражданите, т.е. би трябвало проектите да са по насочени в по-голяма степен към гражданите. И е важно да при... подчертаем този факт, защото пак казвам, това е единствената програма, финансирана средства на бюджета на Европейския съюз, която е пряко насочена към гражданите. Сега ще ви представя някои от предварителните изводи от моя доклад. Както вече казах, сме в много ранен етап на изпълнение на програмата и въпреки няколко до предизвикателства, с които се запусква, се очаква тази програма да е на нивото на постигнатите вече успехи. Над 2000 организации в Европа пряко участват в подкрепените от програмата проекти програмата пряко и непряко достига до близо 1 милион граждани на Европейския съюз. Изпълнението в момента тече управлението на програмата изглежда достатъчно стабилно в контекста на Генерална дирекция вътрешни работи, която пое от Генерална дирекция комуникации през 2015 година, както и на изпълнителната агенция. Основната основният фокус на програмата са миграцията, социалното приобщаване и а, отговорът на интеркултурните предизвикателства, свързани с настоящата епоха. Но както вече чухме, значителното съкръщение на финансирането представлява огромно предизвикателство за програмата. Както показва и последващата оценка, експорт, оценката на предишната програма, очевидно има сериозно разминаване между недостатъчния бюджет, който се отделя за програмата Европа за гражданите и целите и амбициите на тази програма. А трябва да имаме предвид, че предишната програма имаше 250 милиона евро бюджета, настоящата програма има 185 милиона евро Установих също така, че е, увеличаваше се брой на кандидатури по програмата е, оправдава нейното съществуване в сравнение с загубата на интерес към други програми. Е, от 280 кандидатури от, от около над 2000 подадени кандидатури бяха избрани 800 и одобрени. И доколкото разбрах, проектите като цяло са с много високо качество и редица много качествени проекти. Кандидатурите на редица такива проекти бяха отхвърлени. Новата структура се основява на две направления с по-голяма целенасоченост и по-голяма прозрачност, която дава по-добра видимост на програмата. Като цяло подборът на проектите е добре балансиран от географска гледна точка. Това беше и един, една от критиките направени в експост оценката на предишната програма. Сега вече е постигнато по-добро географско равновесие. И също така бяха включени показатели, свързани с постигнатите резултати. Ще приключи изказването си с няколко препоръки, три на брой. Първата и най-важна финансирането на програмата Европа за гражданите би следвало значително, подчертавам значително, да бъде увеличено, ако искаме тази програма да постигне своите цели, да се гарантира доброто функциониране и доброто изпълнение на тази програма. На второ място, заделените средства от бюджета, както са разпоредени в регламента, предвиждат 20% да се отделят за направление първо памет за миналото на европейско гражданство и 60% за второто направление демократично участие. Моето проучване показва, че към момента направление първо за периода 2014-2015 година в момента е малко под 20%. Това е факт, който не бива да пренебрегваме през целият период на изпълнение на програмата. И накрая, предвиденето финансиране за програмата Европа за гражданите би трябвало да се използва за постигането на проектите и тяхното изпълнение, защото част от средствата заделени за програмата Европа за гражданите, всъщност се използват за Европейската гражданска инициатива, която също е важна, но е, тук се стига до проблем, защото предварително заделени средства на практика не се отпускат. Ще спра до тук. За момента благодаря ви. Е, благодаря много. Много кратко, сбито и ясно изказване. Сега позволете да дам думата на госпожа Джефрис. Тя ще ни представи свършената работа под страна на съответния отдел на парламента. Проведени са разговори, проведени са интервюта в звената за контакти на програмата. Очакваме интересно изложение от госпожа Джефрис. Благодаря, госпожо председател. Ще си поделим изказването. Председателката, да, давам ви думата. Здравейте. Аз се наричам Братфорд Ромар и Ирина Джефрис и аз Работихме с, с, за консултации за научни проучвания, работим за европейските институции, британското правителство и други правителствени организации. Както сте разбрахте, ще стане дума за нашето проучване, извършено заедно с Ирина. Аз като американец, аз съм може би единствения неевропейски гражданин тук сред вас, но по обещавам много да се постарая. И така, целта на дискусията е да представим нашето кратко проучване, Както чухме от докладчика и председателя, проведохме интервюта с национални звена на контакт, които разпространяват информация за Европа за гражданите и подпомагат участието в програмата Европейската. Това е, може би, единствената програма, насочена пряко към гражданите, наистина пряко, така че може би отколкото други програми отделя много важна роля на националните звена на, за контакт. Както чухме вече, тези звена за контакт са в много добре, добър, добър източник на информация по отношение на изпълнението на програмата. Вече знаете, това е програма, както знаете, за насърчи гражданското участие гражданското участие е изключително важен момент в настоящото време. Няма защо да обяснявам подробно. Е, повечето от вас знаят по-добре от мен какъв е отговор. Повече Както повечето програми, тя започна през 2014 година с нов финансов период и тук трябва да кажа, че поставя акценти, различни акценти с цел по-съсредоточено използване на ресурсите. Програмата е не от много отдавна, но все пак от доста време. Нашата цел бе да проучим особеностите на новата програма, е, разговаряйки с националните звена на контакти. През април и май проведохме точно е, това. Срещнахме с 24 национални звена на контакт от които почерпихме ценни заключения и препоръки, е, отчитайки, разбира се, и бюджетните моменти и другите необходимост от промяна. Така че колегата Ирина ще ви представи нашите заключения и препоръки с надеждата да постигнем добра дискусия. Сега аз от своя страна искам да припомня, че изхождаме от интервюта с Националната звена на контакта. Това са само подсказки за евентуалните затруднения, на е истинска оценка. Какво може да се подобри? Това беше въпроса, на който търсихме отговор. Нека да видим по-нататък текста е, на следващите слайдове съм обобщила основните въпроси, обобщени под теми, които са в сърцевината на нашата, нашето проучване комуникациите, финансово, финансирането и ролята на националните звена. Някои основни констатации и някои препоръки. Това сме се стремили а, с ясното съзнание, че изхождаме от настоящия период, който би бил немислим безправното основание на програмата. В този смисъл очаквайте от нас чисто практически съвети. Първо, начина по който се приема програмата. Първо, структурната програма е под, подобрена. Това действително улеснява дейностите и друг широко одобряван аспект е предварителната информация за приоритетите и възможността да се кандидатства в многогодишна рамка. Тоест има повече време за разработване и подготовка на кандидатурите. Това наистина прави програмата по-понятна на национално ниво, а това пък води до качествени проекти, тъй като целите на програмата са по-близо до кандидатите и дават възможност да се постигнат по- добре оформени проекти и все пак някои приоритети е, са твърде насочени към миналото и твърди общи. Това е оценката и още нещо самото ръководство за програмата има известни несъвършенства. Ето и нашите препоръки. препоръки комисията да помисли за нова формулировка на някои приоритети, е, които да бъдат, да съответстват на настоящия европейски контекст и да се насочи повече към бъдещето. 20% е, са посветени на европейската памет, е, но все пак това се отразява на възможността за кандидатствие и насочването на вниманието към сталинизъм и национал-социализъм насочва времето към времето преди войната. Това трябва да се има предвид. Целите на програмата би трябвало също да се опростят. Това обаче няма да е възможно без да преосмислим правното основание. Хубаво е това да се има предвид за бъдеще. Много важен момент е про, е, ръководството за програмата. В редица интервюта с националните звена на контакт чухме, че ръководството е непълно, объркващо и не дава яснота по финансови аспекти или критериите за подбор. По по-нататък по финансовите аспекти и начина на кандидатстване. Системата на предоставяне на обща сума се оценява положително от националните звена на контакт те го казаха нееднократно. Същото казват и кандидатите. И все пак в настоящия контекст има някои неясноти по отношение начин на финансиране. Например, предварителното финансиране е само 50% или изискването за съфинансиране. Така че особено по-малки организации от държави членки, пострадали от финансовата криза, не успяват да изпълнят тези критерии. Освен това, географските различия и стандарта на живот не се отчита. За някои други европейски програми това се прави, както Разъм Плюс, например. Смятаме, че би било полезно да се помисли и по тези, този момент. Процесът на кандидатстване бе оценен много положително от националните звена на контакта, особено с електрон, възможността за електронно кандидатстване кандидатстване, въпреки че има някои дребни технически затруднения. Има обаче един друг проблем, а именно начина по който се дава отговор на отхвърлените кандидати. Това в момента става със стандартно писмо, което не дава насоки за подобрения и не е, обяснява причините за отхвърляне. Това е загуба, защото е нежелателно, защото не дава възможност за подобрение на отхвърлените кандидати. И така, нашите препоръки. Разминаването между амбициозните цели на програмата и ограничените възможности за финансиране – не препоръчваме да увеличавате увеличение на бюджета, макар че това би било решение, но могат да се подобрят някои от начините на финансиране. И освен това, начина по който се съобщават резултатите на кандидатите например, по официална възможност за националните звена. Комуникацията изглежда добре, но има какво да се желае. Особено процента на оценка. Тук има подобрение, но сме далеч от съвършенството. А също и уебсайтът може да бъде направен по-интерактивен и по-полезно. Е, очевидно целевите групи са информирани е, добре. Е, това говори, за това говори за повишения брой на кандидатите с около 25%, така че може да се подобри информираността на европейската граждани, като се помисли, преосмисли за стратегията за за общуване с гражданите и на комисията и на самата програма. И накрая за ролята на звена, националните звена за контакт, те са удовлетворени от позицията, но има възможност за подобрение на потенциала по сходен начин, както с, с а, бюро, бюрата на е, Творческа Европа. Те искат да участват в вземането на решения, но също така и да има по-добре организирана обратна връзка, а също и да се подобри ръководството както в национален контекст, така и в работата им с НПО. Друг важен момент връзката с други сходни европейски програми. Това винаги е било от полза за всички участници. Благодаря. Благодаря за тези обяснения. Сега давам думата веднага на докладчика Сянка. Има за сега два въпроса от колегата Ферая и Силви Геон също. Благодаря много за представянето. Много това, което е, чухме от вас вече прозвуча в разговори с участници, агенции, кандидати, и национални органи. Те казват същото. За днес трябва да извиня Сантьяго Фисас. Той участва в предизборната кампания в страната на баските, затова ще го представя. Искам обаче да подчертая, че програмата Европа за гражданите е много важна в светлината на събитията в Великобритания, на Брексита, сближаване на европейските граждани различни популистски движения трябва да бъдат преборени чрез по-добро знание за Европа. За жалост обаче точно тук националните държави съкратиха бюджета на национално ниво. Комисията имаше предложение за намаляване на бюджета, това продължи и в държавите членки. А това, от това проличава е, колко е важно Европейския парламент да подкрепи финансирането на програмата Европа за гражданите, защото, чухме го и от вас, отхвърлят се добри проекти и хората проявяват пълно неразбиране какво иска Европейския съюз от нас? Изпълнихме критериите, имаме, намерихме петима партньори, което за някои организации или дори за граждански групи е, е, това е огромно усилие. Въпреки това им казват не и те не знаят защо. Това е крайно контрапродуктивно, защото многото отхвърлени проекти по програмата е, създават негативна нагласа срещу Европа и е, това не балансира програмата. И аз бих искала да чуя и нещо за проучване, как се отразява това съкратено финансиране върху мнението за програмата. Говори се да пропагандираме програмата и мнозина я познават, но има много хора, на които, прощавайте, им е писнало, защото са положили усилия, кандидатствали са е, и са били отхвърлени. Тук трябва много да внимаваме при цялата добра воля на програмата – да не излезе, че вместо да изпишем вежди, ще извадим очи. Програмата трябва да е по-понятна за хората и вие го казахте. Насоките, ръководството за програмата може да са ясни за националните агенции, ясно, прозрачни и така нататък, но кандидатите не се оборавят непременно по-добре, защото за тях това това е нещо ново, не винаги понятно. Възможностите за кандидатстване онлайн също не са понятни за всички. Това е и наша констата, конст, констатация, особено граждански програми, граждански групи, които работят на доброволен принцип, не могат понякога да се справят. Искам да попитам, има ли някакво изместване от граждански програми към проекти, ти кандидатури, които се осъществ... ръководят полупрофесионални или професионални организации. Нека не забравяме, малките и средни проекти а, трябва да бъдат третирани на равна нога в сравнение с големи проекти, зад които стоят висши институции и така нататък, институти, които имат социолози и така нататък и много по по-широка възможност да си финансират програмите. Е, е, Благодаря. Сега колегата регион. Може би да измисля отново това процедура, но всичко, което позволява да се бори също скептицизма, да, да, да, да помогне по-добре да се разбира Европейския съюз, разнообразието, толерантността, взаимното разбирателство – диалога, междукултурния диалог и гражданското участие в, при контекста, който е сега, това има своето влияние и ми е, се чувствам добре да говоря за тези неща и да го подчертая. Имам един въпрос, една молба за уточняване към авторите на анкетите и няколко предложения за бележки, които горе-долу върват в посоката на това, което казаха други колеги. Уточненията касаят агенции, извената за контакт. Вие всички казахте, е, имаше смятате ли, че има потенциал, който да развивам още или по-добро с съгласуване между тези звена за контакт. А, предложенията, накратко, е да се посочи, че Европейския парламент с а, а, тази правна основа на програмата има твърде малко власт. Дали може да се помисли евентуално за бъдеще да се даде по-сериозна роля за тази програма? Поне това е едно предложение, което може да се направиш. По финансирането няма да говоря, защото и други колеги се изказах и неща, за неща, които споделям. Не може да се допусне да има спадане на бюджета, напротив, трябва да се увеличава да се увеличават финансовите средства за акциите, за дейностите, които се развиват, приоритетите трябва да се преразгледат още повече, както вече беше казано, има различни проекти, малки, големи, но малките проекти не са малки в смисъл в конкретно, в буквалния смисъл. Трябва да се намери по-добра бюджетна ефикасност. Добре е да се развият и по-малките проекти. Аз споделям също и въпроса за трудностите на всичко това. И две последни предложения вече упоменах едното. Това е координацията между различните звена за контакт и въпросът за комуникацията. Сега сме в света на електрониката, има социални мрежи. Аз трудно ми беше да схвана всичко, трябва тази програма да бъде по-видима на, в мрежата, по-активна, по-развита, с терминология и с думи, които да не са бюрократични, а да са по-педагогически. Това са няколко предложения, които а, мисля, че трябва да се вземат под внимание. Благодаря, Лови. Смятам, че по този въпрос ще чуем комисията, която е представена тук и благодаря за присъствието и А, извинете, ви видях, има още една колега, един колега, който иска да вземе думата. Моля. Грация, президенте. Благодаря. Аз прегледах това, което беше написано и съм малко изненадана. После чух и а, доклада относно а, националните звена за контакт най-вече ме интересува е, значимостта на тази програма, освен на е, резултатите, които е, бяха последни през годините, които днес бяха доказани. Но в тази част, която касае структурата на програма и по-специално приоритетите, както и други колеги подчертаха, трябва да се дебатира, да се говори за евроскептицизма. И по този въпрос е, подчертавам необходимостта да се приеме, че съществува такава, такъв скептицизъм, който много ме притеснява. И самия инструмент а, ме, ме притеснява. А, говори се за финансирането на една за европейска програма. Но и като че ли има доста лицемерие в Европа. Съмнявам се, че евроскептицизма ще постави всичко това под въпрос, въпреки че някои параметри са като че ли пре, е, предварително изготвени. През последните години ние, италяните и други колеги, се поудалечихме като че ли от Европа, и това нещо се засилват по различни причини, разбира се, економически, политически и самоличности. Освен това, економическата криза засили това отдалечаване. И тук се поставя под въпроса капацитета на, на институциите, как да отговорят на гражданите. Европа като отдавна беше считана от една част от граждани като спасителна котва но се засили песимизма. Има един парадокс да се инвестират нашите пари, което да позволи, както се казва програмата, да се борим с едно явление, което е съвсем очевидно. Причините са очевидни, свързани с, с това е доказано с най-различни проучвания – да, си, да използваме един ефемизъм, се страхувам, че всичко ще се реши а, много лесно. Има някои а, забележки, които направени, са направени от а, изследователите. Подчертават някои слаби места, предварителното финансиране, съвместното финансиране. Казва се колко е трудно в а, дни на криза да се спра някои, за някои страни да се справят с тези а, финансови инструменти но не се държи сметка за стандарт на живот в различните държави членки. Така че искам да разбера какво разбирате, като говорите за 20% Strand One през 2014 година и 2015 година. Има 20% по-малко, но не разбрах точно какво искахте да кажете с това. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря на нейното присъствие, Филип Шантрей. от е, генерал дирекция Хол. Thank you very much and good afternoon. Много ви благодаря и добър ден на всички. Най-напред бихме искали да благодарим на Европейския парламент за това, че е предприета си проактивна инициатива. До година ще излезем с средносрочната оценка на програмата и ми се струва, че всичката е свършена до момента работа от вас значително ще допринесе и за нашата работа по оценката. Както вече чухме, Първата програма 2007-2013 година беше значителен успех. Извадихме си редица полуки от тази първа програма, които незабавно бяха отразени във втората. Упростихме процедурите, както стана ясно и чрез разширяването на, географското, на географският обхват, увеличи се и броя на участниците в програмата и бенефициарите и т.н. нататък. Разбира се, има и още поле за подобрение и редица от идеите, предложенията, които направихте, ще ги разгледаме внимателно, ще ги отразим в по-нататъчният си анализ. По отношение на бюджета, което всъщност е и сърцевината на въпроса, може да се стигне до неприятни ситуации, ако проектите, които кандидатстват, не са с задоволително качество. Ние, разбира се, се радваме на високото качество на повечето проекти, които получаваме, но това, разбира се, ще го обсъдим и в контекста на следващия програмен период. Като цяло се надявам, че ще успеем да повторим постигнатото през последните години, да се получим от пуснатите грешки и допълнително да подобрим програмата за бъдеще. Дам думата на колегата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо докладчик, е, уважаеми член на Европейския парламент. Ще допълня казаното от е, колегата от комисията от гледна точка на изпълнителната агенция. На първо място по значението, което се отдава на направлението памет за миналото. За първо 2000 2007-2015 година беше постигнат е, заложените цели и постигнахме тези 20%, като си има предвид не само кога сте финансирани проекти, но и финансирането на организации, които изпълняват проекти, свързани с паметта за миналото. Затова, може би, има известно разминаване в предоставените статически данни в анализа. По отношение на предварителното финансиране, непълно сме наясно с факта, че нашите партньори са организации на гражданското общество, които често разполагат с ограничени финансови средства в ликвидност и за това сме наясно колко важно е за тези наши партньори да получат предварително финансиране. Но сме наясно защото така до каква степен сме ограничени с а, бюджетните кредити за плати задължения, които се отделят на програмата годишно и трябва да си имат правите тези бюджетни ограничения. По отношение на забележките, направени в а, анализа за наръчника за програмата и нуждата да се избегне всякакъв вид европейски жаргон, който може да възпрепятства евентуалното участие на нови бенефициери в а, програмата. Наясно сме с а, този проблем, положихме много усилия, но сме склонни да положим още повече усилия, включително и в а, пряка връзка с а, националните координационни звена, за да може наръчника да е още по-лесно разбираем за потенциалните ни партньори. По въпроса за обратната връзка с а, а, кандидатите, чието кандидатури бяха отхвърлени, за съжаление, както казахте, има много голяма конкуренция за участие в тази програма. Опитваме се да подобрим комуникацията с тези отхвърлени кандидатури, като разбира се взимам предвид и големият брой подадени кандидатури и административните разходи, свързани с индивидуалната обработка на всяка кандидатура. По споменатата нужда проектите да бъдат по-малки по размер. Това действително е една от особеностите на тази програма, която по принцип е насочена към организации на гражданското общество и то организации, които най-вероятно не са обхванати от нито една друга програма, предоставяща финансиране от европейски бюджет. И държа да ви успокоя, че средният размер на проектите, включително и по отношение е, на е, поплатимяването на градове е сравнително малък. Говорим за по няколко хиляди евро, а по най-малките проекти има и финансиране в размер от 5000 евро, например. И продължаваме с усилията си да се насочим и да достигнем до организации на гражданското общество, които действително работят на местно равнище и не сме забравили тази наша цел. И а, приключвам с а, координацията на земята за контакт, като спомена госпожа Гиом. Има вече такава форма на координация. През ноември ще се проведе един вид пленарно заседание на земята за контакт. Това е момент, в който те имат възможност да обменят мнение помежду си и с нас проблемите, с които се сблъскват, като например нуждата от по-ефикасно прилагане на програмата. Благодаря ви. Благодаря за тези изказвания. Благодарим за сътрудничество на комисията. Ако от ваша страна има някакви кратки коментари или отговори, ако не, ще дам думата на е, нашия докладчик Хименес за заключение. Um, Благодаря ви. Ще направим няколко отговор на някои от направените коментари. Благодаря за всички изказвания. По въпроса за взаимовръзката между програмите като Европа за гражданите и евроскептицизма, Вярно е, че много трудно може да си представим една подобна програма да има пряко въздействие върху даден гражданин, който има много скептично мнение към Европейския съюз. Тази програма може да се окаже полезна за граждани, които нямат е, особено отношение или които не са много запознати с Европейският е, съюз, те могат, благодарение на, проектите, които се финансират от тази програма, да се заинтересуват и да подобрят мнението с Европейския съюз. Така че тази програма сама по себе си не може да преодолее евроскептицизма. Следващият въпрос е дали може да се предвиди по-важна роля за тази програма. Мисля, че при последната оценка, по която също работихме с колегата, един от проблемите, който установихме, е факта, че програмата е много амбициозна и всъщност не разполага с достатъчно средства за това. А както знаете, новата програма разполага с 13% средства по-малко. Така че трябва да сме много добре наясно какво искаме да постигнем и се стремим към постигането на тези конкретни цели, отколкото да имаме прекалено големи амбиции. Надявам се отговорът ви за 20% вече да по... Въпроса ви за 20% вече да получи отговор от представителя на комисията. Вярно, е, че има много възможности проектите да бъдат свързани с направлението за паметта за миналото, а едва 20% от а, бюджета са отделени за това. А 60%, т.е. по-голямата част от бюджета се отделя за направление второ където всъщност има по-малко възможности и по-малко приоритети и на практика по-малко възможности за кандидатстване на проекти на гражданите. А сега в отговор на госпожа Гион. Действително видяхме колко голям е потенциалът на националните точки, звена за контакт, но очевидно е, различните характери характер не е проблем. Те успяват е, да е, общуват помежду си, но недостатъчно. Разполагат с интернет, но колкото и добър този инструмент, той не е идеален. Дадоха ни пример с инструмента, който се използва за, за програмата Творческа Европа, NING. И този инструмент им дава възможност, може би, по-добре да се свързват помежду си. В заключение по отношение на потенциала, за неща си нямах възможност да се спъп подробно на този въпрос в изказването си, но може би може да се предвиди по-формален диалог между участниците и този диалог да се осъществява по-редовно. Също така трябва да има и, съврем... и редовно съвременяване и, и актуална информация от страна на Европейската комисия. Така, например, знам, че беше публикуван един бюлетин в началото на годината до националните звена за контакт. А понякога и крайните срокове не са на разположение на официалният вебсайт, а се по друг начин съобщават на кандидатите, което е доста неприятно. Благодаря за отговора. Благодаря за направените коментари. Може би да внеса уточнение, връщайки се към целите на програмата. Целта е всъщност да по, по, подпомогне разбирането на евро... историята на Европейския съюз и от тук проистичат критични гласове. Понякога гражданите не разбират как всъщност действа Европейския съюз и трябва да подчертаем това и това е цел на програмата. А, и в от тази гледна точка е, е, жалко, че има такива съкръщения в финансирането. И още нещо за ролята на Европейския парламент, по-голямата роля. Да, факт е, предвид правното основание, парламента не е включен в обичайната законодателна процедура което е слабост, защото парламента всъщност е представител на европейските граждани. Това исках да отбележа. Благодаря. Благодаря за отговорите. И сега даваме думата на Хименес Зърбат. Bueno, pues naturalmente los que estamos por este Благодаря на всички, които работим за тази програма. Вярваме в Европа, застъпваме се за Европа. И може, разбира се, може да има основание за разочарование е, което се шири в Европа. Очевидно не сме сторили достатъчно, за да обясним е, какво прави Европа и Европейския съюз за гражданите. Някак си изоставяме гражданите. Трябва да продължим този дебат, да го стимулираме. Мисля, че програмата е особено важна защото тук прозвучаха и думи на загриженост. Достигаме до 7 милиона граждани, което означава, че ние имаме потенциал да покажем какво прави Европа за гражданите. Потенциала никак не е малък. Е, да, ще трябва да водим дебати с комисията. Има проблеми за решаване. Накрая благодаря на всички участници. Благодаря за на нашите гости за участието в дискусията. Надяваме се, че тази програма ще срещне по-голям интерес и че ще има повече финансови средства. Благодаря за този дебат, за тази презентация. Благодаря и за изясненията, които дадохте. Ние много държим на тази програма Европа за гражданите, е, също и е, в проекта за баланс е, се изисква доста много повече ресурси, така че ще се борим и не сме приели това урязване на бюджета, но смятаме, че предложението за този проект за Европа за гражданите е изключително положителен – и ще засили едно чувство за притежание и чувство за гражданство. Е, и така да се създаде една база за е, исторически знания, но също и да поканим за активно участие всички граждани, както и да имат те възможност да изградат една различна Европа не само да приемем Европа такава каквато, и, каквато е, за да говори тук вече на въпроси, които бях зададени, но да пък помогнем да се разбере, че може с ние да бъдем градители на Европа, всеки един да участва в нея. И се надявам, и изобщо цялата наша работа, която извършваме, това е да се засили творчеството на европейците и на съответните поколения. Благодаря на вас, благодаря на комисията и може да приключим с тази точка от дневния ред. Имам още една точка, ням, имам още малко време за последната точка от дневния ред. Благодаря още веднъж. Eh, и сега веднага ще преминем към много важната точка от дневния ред. Става дума за европейския семестър за координирането тук е Бог Здравейски, докладчика, който ще разгледа становището. Знаете, че Европейския семестър предвижда а, приоритети за през 2017 година, по които може много да се говори, може да променим тези приоритети и смятаме, че днес трябва а, да работим много усърдно по този въпрос е, недостатъчно се обръща внимание на образованието на младите, на творчеството и така нататък. Така че имаме интерес да участваме много активно в дебата за, за семестър. Координаторите решиха за един проект, проекто становище за ЕКОН, А, има изменения за 17 септември в 11 часа. Те ще бъдат разделени в 11 часа. Много малко време има, защото ЕКОН ще представи проектостановището на 11 октомври. Вече бяха вече посочихме каква е, какъв е крайният срок, така че в това, давам думата на докладчика Na tą opinię i sprawy różne jest 12 e, minut, więc e, ja tak... Имаме 12 минути за това становище и за точка разни. Тъй, че ще бъда много-много бърз и кратък. Искам да се възползваме от възможността да комисията ЕКОН да е, дискутира за европейския семестър – за да привлече вниманието върху три аспекта. Най-напред стоеността на културата като е, източник на е, заетост, на економическа стойност, тя произвежда някаква печалба и условията на труд, които трябва да, за младите, които трябва да се подобряват. Освен това искаме на второ място да привлечем вниманието върху факта, че културата като сектор е изключително творческа творчески източник за заетост. Много често той създава много повече нова заетост, отколкото инвестициите в области, които изглеждат на пръв поглед по-обещаващи и по-близки до пазара. Не искам това становище да е много дълго, да се, трябва да се ограничим, да поставим отделението върху тези четири точки и да не е, размиваме е, основното послание, което носи, за да може това послание а, е, да бъде съвсем ясно. И за накратко искаме да кажем, че заедостта е едно много важно предизвикателство за Европа. Второ, привличаме вниманието върху факта, че инвестирането в културата увеличава шансовете за заедост. Подкрепяме програмата Еразъм Плюс за заедост в цяла Европа. Освен това, подчертаваме значимостта на промоция на тази програма и подчертаваме, че културния творчески сектор подобрява чувствително ситуацията на пазара на труда. Благодаря за краткото изявление. Има ли е, желаящи да се изкажат? Да, моля. Три изявления има. Прего. Gracias, presidente. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тук не става дума да критикуваме становището, а да се опитаме да обогатим този документ, нашите изменения – е, са насочени в основни линии към два момента. По подбор на по-критичен подход по отношение на европейския семестър, не само по отношение на културата, но и по отношение на економическата политика. защото много аспекти, които отстояваме тук, не намират достатъчно отражение в европейския семестър. Става дума за взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите членки. И ако търсим равнопоставеност, трябва да трет, всички да бъдат третирани еднакво, включително и в европейския семестър. Затова мисля, че трябва да искаме повече гъвкавост, по-голяма яснота и да се обърне внимание с принципни различия, например в производителността сферата култура и образование предлага много големи възможности, ако комисията реши да включи тук някои критерии и стратегии. Те трябва да намерят място в отражението. Това, в, извинявайте, в становището. Е, това ще бъде и тема на нашите изменения. Пример политиката на економии, която в известен смисъл се олицетворява и от европейския семестър, постигнахме, е, че в страни, е, където е, е особено необходимо да се влагат средства в културата и образованието, се правят най-големи економии в тази област, което е скандално. Нашата комисия трябва да се застъпи за това. Едновременно, нека да припомним, председателката напомня, че има две минути оратора, Културата, както и възобновяемите енергоисточници, крият потенциал за разкриване на нови работни места. Това ще бъде економически полезно за тези държави когато, ми, когато говорим за миграцията, неизменно стигаме до необходимата, необходима подходяща политика на образование. Надявам се да намерите, да обърнете внимание на нашите изменения. Джули Уордс. Uh, Изразявам до голяма степен съгласие с казаното от преждеговорившия колега. Ограниченията от икон... политиката на економия, особено за младите хора. Много е важно да предлагаме качествени, сигурни работни места в съответствие с програмата на МОД така че е, трябва да се потърси альтернатива на нулевите договори, на ниско е, платените договори и така нататък. Социалното предприемачество също трябва да бъде обект на внимание. Така се спояват общностите, постига се социално приобщаване е, и, например, сфери като альтернативни бизнес модели, коопера... различни видове кооперации, фер трейд и така нататък трябва да получат внимание. Освен това, да не забравяме възможността на млади хора, които са с по-скромни финансови възможности, трябва да намерят място. Трябва да потърсим, да, да се предложи, да се предложат добри възможности за хората а, и младите хора. Председателката, благодаря. А, а, и сега да чуем последния оратос. Благодаря, госпожо председател. Економическата комисия има свой доклад. Перспективите за растеж са ограничени, въобще сигурността е много голяма. Но положението в държавите членки е различно. Е, на едни места е по-зле, на други места по-добре. Но особено в Южна Европа младежите са много засегнати. Благодаря на господин Здроевски автора на становището. Той осъзнава тези разлики в държавите членки, особено при младежката безработица. Срещу тях трябва да се борим. Различната интеграция в отделните държави членки, различната конкурентоспособност на единния пазар предполагат инвестиции и в културата, и в европейските граждани. Ние ще обърнем внимание на технологията и новите възможности в нашите изменения. Нека програмата Хоризонт 2020 година получи необходимото внимание. Освен това, науката е дипломация. Европа трябва да укрепи своите позиции като глобален играч. След това творческа Европа и Еразъм Плюс, е, както и Европа за гражданите, творческия бизнес, творчеството на студентите са много важни за Европа. Това води до положителни социални и економически последици. Първо бих искал да благодаря на докладчика господин Здоревски за свършената работа по това становище. Това, което каза Джули преди малко, аз напълно ще говоря в същия контекст, тъй като въпреки, че нивата на младежка безработица са понижени спрямо изминалата година, аз мятам, че те са също, също толкова застраша, застрашаващо високи. Точно поради тази причина съм на мнение, че създаването на качествени работни места трябва да бъде приоритет в годишния обзор на растежа и да ориентира специфичните за държавите препоръки. Отделно много важно е да кажем това, което и докладчик говори за ориентиране, реформи за ориентиране към нуждите на пазара на труда. Но аз смятам, че тук по-важното е, ние трябва не само да разглеждаме реформите в светлината на нуждите на бизнеса, а по-скоро в по-широк контекст на социалните нужди. И също така улесняването на прехода от образование към работа минава през осигуряване на възможности за стажуване и чиракуване, които да предоставят на младите хора ясно дефинирани права, в това число достъп до социална закрила и достойно заплащане защитавам тезата за необходимостта от широко обхватна инвестиционна стратегия, която да покрива пълния цикъл на образование и обучение, в това число всички сектори на учението през целия живот, практическото обучение и неформалното и самостоятелното учене, което ще бъде един от приоритетите на нашата комисия. А, не на последно място бих искал да обърна внимание на факта, че все още изоставаме от набелязаните цели в стратегията Европа 2020 на всяка цена трябва да продължим усилията за намаляване на броя на рано отпадналите от училищната система и да се насърчи образованието на младите хора в неравностойно положение, на майките след изкарана бременност и на всички социални групи в риск от дискриминация. И в заключение искам само да отбележа, че в случаите, когато социалните партньори са участвали в консултациите във връзка с европейския семестър, съгласуваните реформи в сектора на образованието и обучението са били успешни. Благодаря. Благодаря, колеги. А сега нека чуем представителите на комисията. Какви са вашите коментари? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за направените коментари. Благодаря и за цялата дискусия. От една страна, мисля, че тази стратегия винаги е била насочена към ам, растеж и заетост. Това е мнението и на господин Юнкер, не само от както е председател на Европейската комисия, но винаги Европейската комисия е поставила акцент и прака връзка между социални въпроси, растеж и заетост. Винаги сме смятали, че консолидацията на бюджета, направена по интелигентен начин, не бива да подхожда сляпо към всички ресори, а да обърне внимание на онези а, сфери, където трябва да отдаваме подкрепа в бъдеще. Второ, препоръките на съвета и прияти от комисията ясно сочат, че специално в образованието сферата е много широка. Вие казахте прозрачност, мобилност, култура и така нататък, но има и много препоръки към държавите членки с насока към социални аспекти, уязвими личности, уязвими младежи, уязвими групи, роми и така нататък. Има редица препоръки на комисията, приети от съвета, за да може при провеждането на структурна реформа да се постига баланс е, и социална справедливост. Е, това е подчертано и в доклада. Има редица и други теми, да речем напускането на училище, как да подпомогнем учителите в това отношение, е, как да подобрим сътрудничеството между вузове и бизнес, е, как да се инвестира така, че образованието да допринесе и за растеж, но и за социална интеграция в Европейския съюз. Е, това са въпроси, които е, очакват своя отговор и по които работим. Благодаря, председателката. Благодаря. Нека чуем докладчика за заключителни думи, като ви благодаря. На опиния, приемуя я е с певно навед сатисфакция. Благодаря. Благодаря на всички, които представиха своите забележки. Много съм доволен. Сега очаквам внасянето на измененията и ще се опитам да държа сметка за всички забележки, за да може документът да бъде колкото може по-ясен. И така. А, сега да преминем към заседанието на координаторите. А, следващата среща е на 27 септември на 15 часа. Благодаря много на всички вас. Естествено, е, преводачите са все още тук, така че сега преминаваме към заседанието на координаторите и ще имаме достатъчно време да си свършим работата спокойно. Ще ви помоля да напуснете залата, всички, които не сте заинтересовани от това. И сега вече ще работим при затворни врати с е, координаторите.